Uh, Уважаеми колеги, нека да започнем работа по това заседание. Добрата новина е, че днес след обяд председателствам аз. Лошата новина е, че гласът ми нещо ми изневерява, но ще се опитам да изкарам заседанието до края. Виждали се дневния ред. Първа точка приемане на дневния ред. Няма възражения. Втора точка съобщение на председателя. Съобщения са както следва. Първо, на личните езици са дадени в бюлетина. Заседанието се предава на живо по интернет. Е, утре ще ви трябват електронните карти за гласуване, приемане на протоколите от заседанията, които са записани в бюлетина. Ако няма възражения, до края на заседанието протоколите ще се считат за приети приключих с съобщенията. Преминаваме към същинския дневен ред. Точка 4. Освобождаване на агенцията отговорност 2016 година. Най-напред. Добре дошли на всички колеги от агенциите. Аз преди няколко години участвах в подобна процедура Имам има много добър спомен от работата с вас. Радвам, че отново ви виждам. Започваме процедурата. Господин Садзус ще представи съответните доклади за агенциите. Благодаря, господин председател. Благодаря на служителите за съдействието. Ще ви представя няколко диапозитива. Според нас всички органи, наречени агенции, трябва да се разглеждат заедно. Сметната палата се опитва да включи добавена стойност към съставянето на годишните доклади е, за одита за съответствие на 41 агенции. По тази причина решихме да съставим обобщените доклади. Уважаеми госпожи и господа депутати, повечето от вас разполагат с тази брошура, за тези от вас, които я нямат. Тя е на ваше разположение на входа на залата. Там сме включили повече информация, по-обобщена информация за дейностите на агенциите в сравнение с предишни години. В, в предишни години представихме обобщени доклади на агенциите които все още нямат правна сила в Европейския съюз. Благодаря на Европейския парламент за това, че цитира обобщения доклад в резолюцията за освобождаване от отговорност. Аз мисля, че това, което е важно, не е да хвалим ролята на агенциите, ще представя само няколко констатации от одита. Мрежата от агенциите е нещо, кое, на което трябва да държим и което която трябва да функционира добре. Първо разпределение на агенциите. Географското разпределение е доста широко. Има две червени стрелки, които обозначават проблеми, които ще възникнат много скоро те намериха отражение и в конкретни текстове на докладите. Става дума за Европейския банков орган и Агенцията по лекарствата. Прехвърлянето на всички дейности от една страна в друга не е толкова лесна задача. Има доста рискове, не само в, по отношение на човешките ресурси, но и тривиалния въпрос за финансовите средства. По-конкретно договори за найем на помещенията, банковият, при банковият орган нещата са по-лесни, тъй като те имат е, договор с клауза за прекратяване, което не е така за Агенцията по лекарства, но този въпрос може да бъде обяснен по-добре от представителите на агенциите. По отношение на бюджета, що се отнася до общия бюджет, агенциите не са толкова важни е, по отношение на общия европейски бюджет – Опитваме се да измерим процентните пунктове. Методите за финансиране на агенциите обаче са доста различни. Има една агенция, която не е предмет на процедурата днес. Това е единния съвет за преструктуриране. Много интересен орган от гледна точка на това, че има един фонд за преструктуриране който не е напълно отделен от административните разходи за тази агенция. За нас това е, е източник на потенциални проблеми. Следва да се помисли за е, правилата за счетоводните процедури. За всички останали е, агенции бюджет е 3,4 милиарда евро. Европейският бюджет предоставя 2,3 милиарда. Останалата част идва от държавите членки или частния сектор. За различните агенции това е свързано с различни рискове с оглед на Брексит. Ако агенцията събира такси от бизнеса, въпросът е след Брексит, когато се свие единния пазар, дали стопанската им дейност ще се запази или пък също ще се свие, което означава, че тази вноска в бюджета ще се свие. От друга страна, по отношение на агенцията по лекарства, тя може да си остане фактор от световен мащаб но въпросът за нея трябва да се обсъди в частта за непредвидени обстоятелства в отчета. Това следва да се обсъди следващата година. На следващия слайд са описани агенциите по тип. Имаме децентрализирани агенции с три общи методи за финансиране. Има и други органи, те са три. Единият съвет за преструктуриране. Днес трябва да обсъдим повече агенции в комисията. Евратом е по-малка агенция, тя се аудитира от Сметната палата има 6 изпълнителни агенции на комисията, които се финансират изцяло от европейския бюджет. В брошурата има един документ, който можете да анализирате по време на дискусията. Тук са представени относителните тегла на агенциите и броя на служителите. Виждате, че няма корелация между тези два параметъра по проста причина някои агенции изпълняват политики на Съюза нямат нужда от много средства. Единствените средства, които са им необходими са за заплати с другите агенции оперират с а, голям обем европейско финансиране. Те предоставят безвъзмезни средства. Нямат нужда от много служители, но имат нужда от огромен бюджет. Само няколко думи за одитните правила Имаме два вида одитни модели. Някои агенции се аудитират от частни фирми за одит, които ни предоставят своите заключения и Сметната палата носи отговорност за окончателните резултати. Някои агенции се аудитират само от Сметната палата. Това не е най-рационалната система но това е тема на друг разговор в бъдеще. Становищата от одита, становището за надежността на отчетите – и чистите становища за законност и редовност са дадени за всички, с изключение на един случай, където становището е с резерва. Тук могат да се водят различни разговори. Моето мнение е, че общо положение по отношение на агенциите е добро. Имаме само едно становище с резерва е резултатът следователно е много добър. От друга страна, веднага бих казал, че не бива да обвиняваме само една агенция за това, че е най-лошата. Ако погледнем коментарите, включени в нашия доклад, ще видите, че има общо 115 коментара в приложение 2 на обобщения доклад са описани коментарите по тип. Там се вижда, че само 7 агенции са получили изцяло положителен одитен доклад без никакви коментари. За всички останали има коментари от един или друг вид. Разбира се, не всичко, което коментираме, се измерва с пари е не мож... и ако грешките, на които сме се натъкнали, е, когато се измерят, не винаги превишават 2% същественост, което е установено като добра практика в Сметната палата. Само в един случай тези измерими е, грешки е над 2%. Става дума за ЕАЗО. Това обаче не означава, че подобни грешки в областта на обществените поръчки не съществуват в други агенции. Има някои хоризонтални проблеми, които трябва да бъдат решени, така че независимо от общата положителна ситуация, предстои много работа, за да се подобрят нещата. Защо? поради това, което ви представих на първия слайд. Мрежата на агенции, цялото съзвездие на агенции може да е нещо, което е видимо за всички европейски граждани. Тези институции са видими за всички граждани във всички държави членки и дейностите могат да бъдат видени Разбира се, това, което аудитираме, не е основната част от дейностите на агенциите, но това е важна част. Положителното, положителното заключение, законността и редовността на всички операции е нещо, което би трябвало да бъде характерна черта за всички европейски органи, ако искаме гражданите да имат повече доверие в Европейския съюз и да не обвиняват е, европейските институции за всички неблагополучия. Въпросите, които са от особена важност, вече бяха очертани рисковете свързани с Брексит. Няма да се спирам на надежността на приходите. Това е друга точка. Но продължаваме да работим. Какво друго да добавя тук? Ако трябва да, обяс... да опишем ситуацията при приключването на отчетите към 1 юли миналата година, мненията с резерва ще да бъдат много повече, благодарение на доброто сътрудничество между агенциите и Сметната палата. Успяхме да коригираме някои грешки. Човешко е да се греши, но още по-човешко е грешките да се коригират тогава, когато това е възможно. Аз мисля, че ние предоставихме значителна помощ на агенциите. Какво установихме в конкретните коментари? Опитахме се да го включим в съответния раздел на доклада. Отделихме 6 основни области, в които има коментари. Ще спомена някой от тях, за да не ви отекчавам повече подробности могат да бъдат намерени в брошурата. Човешките ресурси. Е, проблемът идва не от спазването или не спазването на правилата, а от това, че агенциите се натъкват на проблеми в ежедневната си работа. Например, е, има някои агенции, които няма достатъчно служители. Те имат нужда от е, повече служители е, с оглед на финансовите потоци. И това да бъде по по-ясен и прозрачен начин. Понякога човешките ресурси, както в ЕАЗО, са факторът, поради който при трикратно увеличение на бюджета служителите се увеличиха с една трета. Независимо от това, те се оказаха неподготвени за управление на промените и не можаха да се справят а, с а, проблемите, на които се натъкнаха. Но в заключенията от одита сме записали, че в този случай трябва да обърне внимание на външните обстоятелства, които формират условията, при които агенциите работят, но човешките ресурси си остават проблем в много случаи. Друг тип проблем с човешките ресурси ще бъде представен от Агенцията по лекарствата, които може би ще загубят човешки ресурси обществените поръчки си остава проблем във всички държави членки, във всички европейски институции. Аз обаче мисля, че ако в държавите членки понякога се чува, е, Брюксел е определил доста сложни правила, които се очаква да спазваме, но не винаги смятаме, че са толкова рационални европейските органи, ако не могат да спазят правилата за обществени поръчки, трябва да се обърнат към законодателите да обмислят евентуални промени, за да не се мултиплицират неблагополучията, свързани с обществените поръчки. Съгласни сте, госпожи и господа депутати, че това е проблем който затруднява частия бизнес, дори и в установяването на контакти с институциите. Така че ние трябва да изчистим този проблем. Разбира се, не е възможно да се сведе брой на грешките до нула, но броят им трябва да е на разумно ниско ниво консултантски дейности и управление на проектите в Агенцията по лекарства. Това беше нашия пилотен проект. Заедно с отчетите, редовността и законността на операциите обърнахме внимание на резултатите от оперативното управление в една от агенциите. Това беше първият пилотен проект. Тази година ние ще приложим този опит и в друга агенция. Натъкнахме се на някои слаби места. В обобщения доклад ще, видите, ще намерите повече подробности. Има нещо, което се наблюдава е тенденцията за намаляване на броя на постоянните служители. На тяхно място назначават служители на временен договор и когато на отговорни места са служители на временни договори, могат да възникнат проблеми в оперативната дейност. Бюджетното управление се подобрява, бюджетните оценки са положителни, анализираме и резултатите от одита. Ние ще продължим в тази област. Има една област, на която искам да се спра. И това е различията в областта и на информационно-технологичните на, на информационните дейности. Системите за управление на човешките ресурси, които са нужни във всички агенции, които могат да, са, да си приличат в всички агенции, тъй като не са, не са дейности специфични за дейността, за които има нужда от съответна база данни и инфраструктура, но за обикновени въпроси Виждате, че агенците използват разнообразни варианти. Това е разхищение, тъй като бихме могли да използваме повече еднотипност. Дейността продължава. Не може да се каже, че сме напълно доволни но като цяло ситуацията не е допустима и можем да продължим. За следващата година само няколко думи. Какъв според нас е цикълът на одита на агенциите и съставянето на конкретни доклади? Обсъждаме варианта за консолидирани доклади. Дейността продължава. Продължаваме да правим анализ вътре в е, Сметната палата на това как е, да не губим стоиността на конкретните доклади, но също така да разработим един продукт е, с правно значение – това ще увеличи добавената стойност. За нас смятаме, че трябва, ние смятаме, че трябва да има един годишен доклад, вместо 41, който сте от 4 доклада, общи коментари, след това обобщение на резултатите, трета глава, конкретни части посветени на, определ... на конкретни агенции. В доклада можем да включим и констатациите си за оперативната дейност на някои агенции. И също така, това не е наша идея, а е идея, която беше лансирана от комисията Кон, бихме могли да помислим за обединяване на агенциите в трета глава по области на дейност, както беше предложено миналата година по време на заседанието на мрежите от агенции в Аликанте в три части. Там можем да успеем да ги разделим по различен начин. Това би могло да създаде предпоставки за анализ не агенция по агенция, а групи по групи или клъстери по клъстери. Благодаря за вниманието. Извинявайте, че отнех малко повече от вашето време, отколкото беше предвидено, но одитният екип е готов да отговори на всички ваши въпроси. Благодаря. Благодаря за този всеобхватен доклад. Благодаря, че споделихте с нас както положителните неща, така и проблемните области. Мисля, че можем да преминем към мрежата на агенцията. Координатора за Европейската агенция за безопасността на храните. Той е координатор на мрежата тази година. Сега ще му дам думата. Благодаря, господин Пацател. Благодаря ви за поканата. Е, искам да благодаря и на нашите докладчици по освобождаването от отговорност за отличното сътрудничество. За нас е, мрежата на европейските агенции е, задачата, както винаги, беше да отговорим на всички запитвания от страна на Европейския парламент. от интереса Комисията по бюджетен контрол е въпроса за неизразходените суми. Те сами по себе си не са нещо отрицателно. Въпросът е дали те се използват през следващата година за това, за което са били предназначени те са необходими също така и за осигуряване на гъвкавост на многогодишните проекти. А, ние смятаме, че трябва да се а, е, съсредоточим а, е, върху а, е, отменените прехвърления, защото тази практика означават намаляване на а, а, бюджета такива има през 2015 и 2016 година. Ако заедно с Комисията по бюджетен контрол и Сметната палата се споразумеем да се съсредоточим върху тези отменени прехвърления, ще си спестим дискусията всяка година освен това, ние продължихме да работим върху политиката за предотвратяване на конфликта на интереси. 90% от агенциите имат, такива, имат такава политика три имат подобна политика, а останалите работят по финализирането на политиката. Важно също така е политиката за защита на вътрешните информатори. 70% имат такива правила, 9 агенции имат проект за такива политики и чакат окончателното решение на комисията. Очаква се то да дойде през феврари 2018, т.е. доста скоро. Ако ми позволите също така и един ам, коментар а, относно намаляване на работната натовареност. позволете ми да ви споделя само няколко а, цифри. Документа по на отговорност първоначално беше 39 страници, след това 5000 през 2015-2017 над 700 страници. Това е доклада, който предадохме на Комисията по бюджетен контрол. Очевидно, ние имаме желание да си сътрудничим с парламента, но трябва да мобилизираме доста ресурси в агенциите, за да отговорим на това желание. Тези агенции разполагат с така наречения споделен офис за подкрепа, който е част от мрежата. Парламента подкрепя този офис. Все още не сме успели парламента и съвета да определим човек, който да поеме управлението на този офис, въпреки подкрепата на парламента за бюджета за 2018 година. Ще поставим отново този въпрос. Позволете ми няколко бележки относно констатацията на Сметната палата. Ние сме доволни от резултата, имаме ясно становище за отчетността от всички агенции и а, една а, агенция, при която м, нещата още не са ясни. Три неща искам да а, повторя тук. А, а, първо, предизвикателството за ефективното спазване на закона. Това е проблем за всички агенции. Ще ви дам един пример от моята колега Frontex във Варшава. През последните три години инфлационният индекс във Варшава се повиши с 7 пункта, но коригиращия коефициент намаля с 10 пункта, което означава, че колегите в Frontex се намира следната ситуация. Живота поскъпва, парите стават по-малко, което е голям проблем за нас, включително и с това да привличаме служители от всички страни членки и е застрашен, е застрашен географския баланс в агенциите. Искаме да ви помолим за подкрепа когато се определя от Евростат този коригиращ коефициент. Сметната палата също така обърна внимание върху разликите в информационните технологии. Това е така, както и по отношение на информационните технология за персонала, така и за а, работата. Агенциите правят всичко, което е по силите им, за да споделят а, услуги. И сега комисията, така да се каже, разреши на, на, на а, агенциите да а, ползват софтуер за това. Сметната палата спомена Брексит. Брексит засяга Европейската агенция по лекарствата, но не само за тях, но и за ЕФСА, защото а, а, в нашите научни панели разчитаме на приноса на нашите колеги от Обединеното кралство. Ние рискуваме да загубим експертиза, така да се каже а, аз всички агенции са изправени път риска да загубят част от своите приходи. А, беше потвърдено, че ще бъдат намалени служителите с 5% а, във всички агенции преди коледа. Ам успяхме да постигнем напред, да постигнем напредък по отношение на увеличаване на споделените е, услуги и успяхме да спестим над 10 милиона евро, благодарение на това, че споделяме работа и а, услуги ще капитализираме постигнатото в следващите години. Последното, а, а, да правим поглед напред. Ние бихме искали институциите да помислят за включването на, на агенциите за новата многогодишна финансова рамка, най-вече светлината на Брексит. Виждаме три основни а, пътя, по който да се справим с ограничените ресурси. Първо, нашето домашно повишаване на ефективността, споделяне на капацитет и ще споделяме нашите капацитети в областта на управлението на служителите, процедурите по набиране на служителите, не смятаме, че а, бихме могли да споделяме услуги и с страните членки, защото по този начин ще повишим нашата ефективност, но както спомена и сметната палата, а, а, ние наблюдаваме и загуба на ефективност, например, а, възлагането на аудита на външни а, компании. А, това са частни компании, на които ние трябва да плащаме, а освен това трябва да обучаваме тези частни фирми, така че това не е идея, е, добра идея и трябва да се върнем към а, общия подход. И задачата за одита да се изпълнява е, единствено от Сметната палата. Което означава, че ние харесваме работата на Сметната палата и ние бихме искали да се върне към работата с тях, а не да бъдем аудитирани от частни фирми, ако позволите а, още нещо, което е трудно а, и трябва да се решава в дългосрочен план. Искаме да разделим а, въпроса за количеството средства, които получаваме. Това е обект на политическо решение. И а, гъвкавостта, с която може да използваме тези ресурси. Вече се каза, че а, ако изходим от 5% намаляване на персонал във всички агенции, това може да звучи политически много добре, но може да доведе до а, странни последици, а, защото намалявайки нашите служители, ние храним консултантската индустрия в Европа и а, Америка. Ако се фокусираме само върху това да си броим служителите, без да броим добавената стоеност, която те произвеждат, ще продължим да правим едни и същи грешки, ще продължим да правим тази грешка. Искам да помоля вас, комисията и съвета, да преминем към така наречения подход, ориентиран към резултатите, където да се гледат не само вложените ресурси, но и постигнатите резултати. Това е задача и на менеджмента да превръща вложените ресурси в стоеност стойност. Позволете ме още веднъж е, да, да повторя, да ам, преминем към а, а, подход, който да отчита резултатите. ЕФСА ще сътрудниче. За бъдеще, за бъдещата многодишна финансова рамка ние или вие, законодателя комисията, трябва да помислите за нови начини за финансиране на агенциите. Трябва да включите това в регламента за работа на агенциите, да им позволите да събират а, а, такси за своите услуги. Има примери а, на е, е, за защита на общественото здраве, за околната среда и в светлината на Брексит е, би било наистина добре агенциите да се отворят към различни приходи за финансиране на тяхната дейност. Сега ще предмина на изводите. ние приветстваме е, разбирането, е, че е, институциите са независимо работещи органи и към тях трябва да се подхожда индивидуално. Очевидно, ние агенциите сме изрази, изрази, изразили нашето желание, нашето готовност да участваме в бъдещи дискусии и сме на ваше разположение за евентуални въпроси. Сега преминаваме към нашия докладчик, господин Стас. Will... Да напомня само на колегите, че ЕАЗО ще бъде разглеждана в отделна точка от нея. следващата. Аз не съм докладчик за ЕФСА, това е господин Тарант, обаче бих искал накратко да взема отношение към изказването на господин Гал по някои неща, които са включени в хоризонталната резолюция за освобождаване от отговорност на агенциите. Следвам вашата аргументация, също що се отнася до сътрудничеството и мрежата, която е изградена между агенциите. Вие знаете, когато посетих заседанието на всички агенции в Парма през юли миналата година, беше очертана необходимостта от координация на тези агенции, координация на мрежата и вие самият казахте, че парламентът ще окаже съдействие със съвета още не е постигнато споразумение, обаче тази година отново ще се занимаем с това. Надявам се, че личните контакти с комисията по бюджета, с съвета, също и нашият председател, ще ни помогнат заедно с колегите от Европейския парламент да получим необходимата подкрепа. Предвид моите лични контакти с директори и генерални директори, със сигурност аз успях да разбера от агенциите проблема за коефициента на корекция. Някои проблеми бяха решени, например агенцията по лекарствата ще се премести в Амстердам, това не съставлява проблем. Ако беше друга държава, тогава анкетата сред сътрудниците показва, че това би било истинска катастрофа. Това се отнася и за Фронтекс. А когато започнем да говорим за Фронтекс, ще взема специално отношение. Чух също това, което казахте във връзка с това правило от 5% за лича съкръщаването на персонал, това се избягва чрез външни консултанти, които биват привличани и според мен това решение е твърде странно. Много често това решение не е по-ефтино, а едно решение, което е насочено към обществеността, създава излишни настроения, в смисъл, че се привличат външни експерти. Как изглеждат нещата с конфликта на интереси, с независимостта на тези експерти и консултанти. Това не непременно са обективни забележки, обаче във всички случаи ние ще ги включим в нашата резолюция, за да можете да ги вземете предвид. Това, което беше казано по ЕФСА, във всички случаи трябва да получи отговор. Благодаря. Well, thank you. Uh... Благодаря ви. Знаем, че за има един слон в а, стаята, така че няма да споменавам ЕФСА. Има обаче някои положителни аспекти, които бихме искали да споменем в доклада. По-конкретно във връзка с прозрачността и проекти ТЕРА аз държа на прозрачността в управлението на риска, тъй като това има особено значение в моя роден език. Също така се радваме, че се преминава към по- широка оценка на риска. Имам три конкретни въпроса, за да мога с помощта на колегите, които също ще се изкажат, да се разработи един още по-добър доклад. Първо, Разбирам, че в много случаи е отказан достъп до документи. В много случаи заради защита на търговски интереси и искам да попитам как виждате своята роля като е, разположени между търговските интереси, интересите на европейските граждани и правото им на достъп до пълна информираност е, по всички въпроси. Второ, както вече беше споменато от Сметната палата, имаме и още един слон в стаята под формата на Брексит. Имате ли план за непредвидени ситуации? Включили ли сте този риск? На трето място знам, има много добър баланс на половете във вашата агенция. От 10 души, 6 са мъже и 4 са жени. Обаче, възниква проблема с думата джендър на естонски. Тя такава не съществува. По водещото ниво, а именно нивото висше управление, съотношението е малко по-различно. Можем ли, можем ли да увеличим броя на жените на управленска позиция? Това са моите въпроси. Това беше най-добрият израз, който може да се използвам. И така, сметната палата и мрежата от агенциите да отговорят на въпросите. Благодаря, господин председател. Нямам какво особено да кажа. прехвърлянето за преноса, не е оправдания пренос. Разбира се, възниква въпроса дали ще работим в съответствие с законодателството. Това е единственият вариант. Трябва да се вземе решение за това как да се планират по-добре ресурсите. за да не се създава впечатление пред външния свят, че за агенциите пред, са предвидени твърде много бюджетни средства. Външната да е изнасянето на дейността на вън или аутсорсинг, винаги трябва да правим проверка на операциите, за които е правена проверка от частните аудитори. Трябва да проверим съответствието с законодателството. Ще ни трябва от обаче повече ресурси за сметната палата. От друга страна, можем да имаме повече доверие на частните аудитори. Не съм съгласен с тезата за загуба на ефективност, а именно, че Сметната плата трябва да учи агенциите на това как да работят. Би било погрешно да твърдим, че в частните аудиторски фирми служителите са толкова неподготвени, че не могат да правят одит на част на публични органи. Но взаимоотношенията между аудитираните и аудитиращите е нещо, което би трябвало да се обсъди как частните фирми да предвидят по-квалифицирани лица. Разбира се, не винаги сме доволни от частните аудиторски фирми, с които комисията е сключила рамкови договори, но това са решими е, въпроси. Не бих им отдавал твърде голямо значение, тъй като то би било неоправдано гъвкавост при изразходването на средствата. Съгласен съм с много неща, особено по отношение на договорите с служители в агенцията за лекарствата. Но ако погледнем на нещата от гледна точка на доброто управление, гъвкавостта не е основният проблем при управлението на средствата най-чистият модел за финансиране на обществен орган е финансирането му изцяло от бюджета и събирането на такси от бизнеса, който използва услугите на агенцията, събирането на тези средства под формата на собствени ресурси. Това е, може би, най-чистия начин за финансиране. Разбира се, обаче законодателят е този, който трябва да вземе решение. Планиране за непредвидени обстоятелства – и Брексит настоявахме това да се включи от агенциите и ще настояваме още по-настойчиво. Защото как ще се развият нещата с Брексита, нещо, което ще стане по-ясно по-късно тази година, напълно е възможно и тази година да е, възникнат ситуации с е, новия бюджет. Мисля, че отговорих на всички въпроси или поне се опитах. Господин Рел от е, името на агенциите. Въпросите не бяха толкова много. Благодаря на господин Стаес е, за помощта и по отношение на службата е, и съвместен, съвместен опит. Особено във връзка с изнасянето на дейността към външни изпълнители. Ние смятаме, че задачата на Сметната палата е да извърши да остави да я финансира. Разбираме, че Сметната палата има проблем с ресурсите, така че агенциите биха могли да финансират разходите на Сметната палата, а не за частните фирми защото това би съсредоточило всичко в едни ръце, което ще повиши ефективността. Да, звучи малко странно, че един европейски орган финансира останалите, от друга страна ние плащаме за на Европейската комисия за дейности, така че това е нормална процедура между агенциите и комисията. Защо да не се плаща на Сметната палата за конкретни дейности, въпреки че тя трябва да се финансира от бюджета? Сега докладчите в сянка. Господин Сарвама. Благодаря, господин председател. Благодаря специално на Сметната палата, защото вие а, докладвахте с голям ентусиазъм и сте навлезе дълбочина в дълбочина по същества. Господин председател, само да ви попитам. Господин Вон, как ще организираме дебата? Няколко рунда ли ще има сега хоризонтални въпроси, после по агенция? Не, всички въпроси сега. Имам а, няколко въпроса към мрежата. Първо, позволете ми да се върна на 5% изискване за съкръщение на служителите и тази дискусия. Може ли да бъдете пределно откровен а, и да ни кажете колко чувствителен е този въпрос? Защото подготвителната работа вече е свършена и за за в бъдеще, може ли да ни дадете няколко насоки, когато казвате, че това не е правилният подход, какво трябва да вземем предвид? С други думи, а, как бихме а, могли да оценим нещата и да поставим приоритети с десетките агенции, които имаме? предварително, за да можем да разберем. Това първо. Второ. което е, е много важно за мен. Не... Напредването по графика за освобождаване от отговорност. Позволете ми да бъда откровен. За всеки един в тази зала е доста фрустриращо, защото ние смятаме, че това е много важна работа. А, ние, когато разговаряме за нещата, се установява, че на, на 90% проблемите вече са отстранени. Какво се изисква от ваша от, от ваша гледна точка? Не, не можем ли да седнем и да изчистим нещата веднъж за винаги? Как можем да фиксираме а, графиците? без да се налага да се връщаме не само на последната година, но и на предишната година. И трето, също би било, много би ни помогнало и е пък и на докладчика за МФР да разберем колкото може повече за това как си сътрудничате с комисията, какви дискусии тъкат в момента за подготовка на бъдещата многогодишна финансова рамка. И най-вече относно а, моделите за финансиране в бъдещето. Благодаря. Благодаря. Господин, Ра... Господин Али. Уважаеми колеги, уважаеми представители на агенциите, първо искам да благодаря на агенциите за всеобхватния отговор на въпросите във връзка с процедурата за освобождаване от отговорност 2016. От отговорите, които получихме, стана ясно, че картината е доста положителна. Няколко аспекта са важни от нас. Първо, от гледна точка на економическата ефективност и ефективната работа, ние разбрахме, че са приложени инструменти за подобряване на ефективността и отчетността. Второ, агенциите повишават своята ефективност, като споделят услуги помежду си и с европейските институции специален инструмент за споделяне на услугите и за обществени поръчки ще бъде разработен и ще се използва от агенцията. Това ще доведе до увеличаване на броя на споделените услуги и на економиките. На второ място беше споменат от докладчика, управлението на конфликта на интереси. Каза се, че 90% от агенциите се справят добре. Те имат съобхватна вътрешна процедура за предотвратяване на конфликтите на интереси за всички служители, за временно наетите служители, външните сътрудници и националните експерти. Въпреки това, определен брой неща все още трябва да бъдат изяснени. Искам да ви привлека вниманието на някои специфични въпроси за отделните агенции. На първо място, първата група от въпроси към изпълнителния директор ЕФСА, на ЕФСА. Тъй като ЕФСА ръководи мрежата тази година. Аз бих искал да получим такива отговори от другите агенции. Обществените поръчки се казват, че представлява да представлява риск. Какво е вашето е, мнение? Защо толкова агенции правят грешки, когато се стигне до обществени поръчки? Кои са най-големите грешки? Следващата група въпроси е към Frontex. Знаем, че Фронтекс беше поставена под голям организационен оперативен натиск, може би откакто съществува най-големия. Как бихте описали 2016 година? Какви специфични предизвикателства срещнахте през 2016 с оглед на емиграционната криза? За 2016 година. Европейската агенция по лекарствата беше изправена пред организационни предизвикателства, тъй като 2014 година беше реорганизирана на два пъти. Премести се средния и топ менеджмента. Това не беше успешен процес. Какъв е напредъка и какво направихте за подобряване на ситуацията? Какво бихте направили по различен начин, ако сега трябваше, ако трябваше да започнете отново реорганизацията? И накрая нещо, което каса всички 23 агенции. Агенциите е, как ще докладват за е, оправданите пренесени суми? Може ли да споделите с нас конкретни примери за оправдани пренесени суми? Благодаря, господин Саварма. имахте и специфични въпроси към две агенции, може да ги зададете. А, благодаря. Аз имам още два въпроса. Един във връзка с Frontex, както каза господин Оро. Коригиращия коефициент е бил проблем за вас. ще бъде хубаво да чуем как се справяте с този проблем. И освен ЕАЗО, за Фронтекс има най-голям брой коментари в годишния аудиторски доклад. Защото Фронтекс извършва много важна работа. Много съжалявам да видя това, но това не е първата година, в която Фронтекс е сред първите три, първите пет а, агенции по коментари и проблеми. Искам да чуя вашите обяснения. Зная, че натоварването през 2016 върху вас беше огромно, но, но освен това обяснение, има ли ня някакво друго, което може да ни предложите? Нещо, което да обяснява всичките девет коментари. ЕФСА, съвсем накратко един въпрос. Комисията а, отбеляза в своята проверка, че а, репутацията на ЕФСА е отрицателно засегната от стрикните правила за конфиденциалност и се счита за непрозрачна за обществеността. Как агенцията възнамерява да се справи с този проблем? Благодаря. Аз ще говоря на чешки, но благодаря, че ми давате думата. Искам да благодаря на господин Сарвама за големия брой въпроси. Два от тях се покриват и с моите въпроси. Хубаво е, когато някой дългосрочно работя по една тема. Миналата година посетих 8 агенции, някои от които за трети път и трябва да кажа, че виждам голямо движение в агенциите. Виждам положителното и отрицателното развитие. В началото сметната спалата спомена, че има много негативни тенденции. Първо, добрите експерти си тръгват. Госпожа и господа, много съжалявам, но това, което наблюдаваме в повечето агенции е лошо. А, лошо е, че експертите отиват да работят в частни фирми, защото не, усп... не можем да им предложим договор за повече от две години. Второто, което ми се струва лошо, е, че агенциите си отнемат една на друга добрите експерти. Има добри експерти, които се въртят а, в агенциите. Мисля, че сметната палата не е видяла това, но ако А ако някой служител за последните 2-3 години е работил в различни агенции, това означава, че агенциите си отнемат една на друга служителите. Наблюдавам, че примерите за добри практики не винаги се използват от другите агенции. Например, Frontex Комуникацията много се подобри. ЕАЗО а, беше една, няма така да се каже агенция, а сега тя се старае да публикува повече информация. Тоест, в рамките на мрежата трябва да правите повече за обучението на агенциите а, и да обединявате капацитетите. Понякога пиар менеджерите изпращат по 4 доклада за един период, след което следват периоди, в които нищо не идва през лятото, например, ми липсваше информация за справянето с миграционната криза и с други важни въпроси. Относно клъстерите, приветствам клъстерите. От три години следя процедурата за освобождаване от отговорност и смятам, че обединяването на агенциите в клъстери ще бъде добро. колегата Депре ми забрани да задавам други въпроси за други агенции, така че оставям времето на колегите. I think you were the last speaker, I think. Мисля, че вие бяхте последният оратор. Барт, имате ли друг въпрос? Мисля, че имаше едно недоразумение. Мисля, че най-напред ще говорим за мрежата и след това агенция по агенция, но не направих встъпителни коментари по агенцията, но имам някои конкретни въпроси. Колегите отговориха на моя въпрос. Искам може би мога да задам въпросите към агенциите и след това да получа отговор на всички. Нямате нищо против. към Фронтекс. Аз знам, че 2016 година беше много специална година за вас, защото през октомври влезе в сила новия регламент. Вие сте подложени на огромен натиск поради фактите на място и аз имам някои конкретни въпроси. Сметната палата установява, че някой от забележките за 2013, 2015, дори 2014 година все още не са получили отговор. Бихте ли могли да кажете кога ще приключите с отговорите? Става дума за забележките от 13, 14 и 15 година. Втори въпрос. Имаше един проблем предвид тази нова година на регламента 2016 година, вие имате те финансирани национални организации за връщане от януари до октомври, формално погледнато обаче, това трябва да попадне под действието на новия регламент, а не на стария регламент. 3,6 милиона евро са били изразходвани. По принцип, те не би трябвало да бъдат изразходвани. Това е нередност. Как ще решите проблема? Влезли ли сте в контакт с Сметната палата в тази връзка? И трети въпрос. Имате 365 сътрудници Необходими са ви обаче около е, Хиляда през 2020 година. Необходими са ви също и нови офис помещения. Това е една огромна задача. Как е, в момента стоят нещата, какви проблеми продължава да има при вас, за да можете да се справите с това изискване за увеличаване на персонала и да намерите нови офис помещения във Варшава. След това може да се посочи, че коефициентът на корекция 66,7% е завършава и за много сътрудници, настоящи и бъдещи, това не е толкова атрактивно. Как ще се справите с този проблем? След това Агенцията по лекарствата. Вие сте извършили много добра работа, самите вие посочвате това. Резултатите за 2016 година са много добри. Обобщели сте ги добре, обаче Сметната палата посочва и при вас, че някои от забележките от 2014 година все още не са изпълнени. Как ще решите този проблем, за да могат тези забележки от 2014 година да бъдат изпълнени през 2018 година? След това има някои коментари от страна на Сметната палата във връзка с някои наредности, свързани с възлагането на обществени поръчки при хотели – хиляди гости трябва да бъдат подслонени. Става дума за ваши гости, става дума за национални експерти. И тук вече има различия в мненията между вас и Сметната палата. Сметната палата посочва, че 1,2 милиона евро са изразходвани по нередовен начин. Как бихте решили този проблем? Това е вторият ми въпрос. И последен въпрос. Той е свързан с Брексита. Както всички знаем, настоящата сграда в Лондон продължава да бъде наета. Договорът е, е до 2039 година. Става дума за огромни разходи. 450 милиона евро посочи Обединеното кралство – и е, те също посочиха, че ще трябва да поемем разходите по преместването на агенцията в Амстердам. Как изглеждат нещата в момента? Бихте ли разбулили малко тайната в този случай? Благодаря, това бяха моите въпроси, господин председател. Нека да процедираме последния начин. Има конкретни въпроси ако има конкретни въпроси към агенциите, след това ще преминем към мрежата и сметната палата. И сега от името на ЕФСА. Да отговоря на въпросите за ЕФСА, а не към мрежата. Господин Тарант не е в залата. Дали да не дадем думата първо на Frontex? Агенцията по лекарствата първо. Благодаря, господин председател. Бяха зададени няколко въпроса за управлението на конфликт на интереси. След доклада на Сметната палата от пред няколко години, ние непрекъснато правим нововъведения. като се опитваме да постигнем баланс между научните мнения, управление на конфликта на интереси, като налагаме ограничения, свързани с нивото на взимане на решения. Освен това, през марта тази година е, публикувахме годишен доклад за независимостта, където се обобщават всички постижения и допълнителните стъпки, които взехме. Също така отчитаме доклада от Европейския омбудсман, който е, настоява за прецизиране на програмата. Предложението ще бъде представено на управителния съвет и след това докладът ни ще бъде публикуван с препоръки за изпълнение. Що се отнася до реорганизацията на ниво организация на агенцията, спомена се стъпка предприята през 2014 година. Е, две са областите, IT, администрация. Там проведахме реорганизация, защото не бяхте напълно удовлетворени от ефективността на организацията. Също така, това беше направено за да се спази изискването на финансовия регламент за програмирането. Разработихме стратегия до 2020 година. Там са поставени целите за управление на уменията, въвеждане на инструмент за подобряване на уменията, карта на уменията, анализ на слабите места. Разбира се, всичко това това трябва, тук трябва да се отчете Брексит и евентуална загуба на служители и в страната, в която ще се преместим, ще ни позволи да запазим по-голямата част от служителите си, но при всички случаи около 200 по всяка вероятност ще напуснат. Ако процентът е 20, ще бъде лесно управляемо. Ако ако напуснат счетоводителите и компютърните специалисти, ще възникнат много конкретни проблеми. Така, ние ще следим въпроса с подготвеността за Брексит, като проведем индивидуални срещи с служителите за да видим доколко са готови да се прехвърлят в новото седалище в Амстердам, що се отнася до обществените поръчки. Когато се прехвърлим в Амстердам, ще организираме конкурс за обществена поръчка. По отношение на разходите за Брексит – най-напред искам да спомена, че цифрите, които дадахме е, на въпросите в е, въпросника, е, трябва да се адаптират към е, новите условия. По-конкретно, е, разходите свързани с прехвърлянето в Амстердам. Сега разполагаме с по-добра картина от това, което, от разходите, които ще поеме страната Думакин. Също так, заедно с това трябва да отчетем договорът за найем, който изтича през юни 2039 година. Имаме три възможности. Първо, да използваме консултант за е, сключим е, договор за, с нов е, наемател или да прехвърлим правата а, на друг наемодател. А, също така започнахме разговори с генералния секретар на Европейската комисия и а, органите и властите в Обединеното кралство. През февруари ще проведем такава среща, за да видим каква подкрепа ще ни окажат при преместването. Фронтекс може ли да отговори на въпросите, които му бяха зададени? Благодаря, господин председател. Имаше въпрос за 2016 година. Как да я опиша? Това беше повратен момент поради криза, миграционната криза и кризата със сигурност по външните граници. В е, края на 2015 година комисията предложи нов мандат за агенцията и през юни 2016 година мандатът е, беше финализиран. Също така бях ни задачи, които не са в съществуващия мандат. Няколко примера. Например, в областта на връщането имаше и въпроси, свързани с връщането. Имаше политически очаквания на високо ниво трябваше да намерим начин да решим е, кризата. Повече от 1,2 милиона нередовни мигранти пристигнаха в Европейския съюз. Не всички имаха право на разрешително за пребиваване. Следващият въпрос е каква политика за връщане искаме? бюджетния орган на Европейския съюз е, ни предостави 60 милиона евро, които да се изразходват през 2016 година за тази цел. Беше, но имаше нужда от повече време, за да бъде по корниран подхода между всички заинтересовани страни, държавите членки, агенцията и комисията. При всички случаи, като агенция, успяхме да изразходваме 40 от 60 милиона евро и увеличихме рязко броя на полетите за връщане. 230 полети за връщане в рамките на една година. имаше нужда от ново толковане на понятието по съвместен полет за връщане. Това описание може да се намери в Сметната палата. Ние разполагахме с парите, имахме оперативна потребност по политическо очакване и ние трябваше да постигнем постигнем споразумение за това, че съвместен полет за връщане е полет, който се организира в съответствие с общ интерес в областта на свободата за предвиждане. Ако в дадена държава членка има огромен брой на нередовни мигранти, е в интерес на държавите членки да бъдат върнати в страните по происход. Искам да споменам и други предизвикателства. Повишаването на служителите през 2016 година беше с 76 души. Трудността се състоеше в това, че всички очакваха да се осъществят задачи, не включени в мандата. Имам примери в други области, за Шенгенската информационна система. През ноември 2015 година имаше заключение на съвета по вътрешни работи и правосъдие, които се призоваваше Frontex да подпомагат Италия в горещите точки, за да се организира обучение по сигурност. Но това беше включено в е, мандата на агенцията едва през следващата година. И така 2016 година беше повратен момент, но той подготви почвата за по-добро управление на външните граници. Попитаха ме дали искам да спомена някои други теми за 2016 година. Повишаването на служителите и корекционния коефициент се повишиха. Да, имаме доста нисък коефициент за корекция, около 70%. В известен смисъл няма географски баланс и е в интерес на всички държави членки да се погрижат за географски баланс при назначаването и това е още по-важно, когато става дума за чувствителни мисии. И понякога се възприемат а, като чувствителни от гледна точка на суверенитета на държавите членки. Тъй като агенцията управлява граници, прави оценка на уязвимостта на държавите членки. В този контекст имаме нужда от географски баланс. Едно от решенията е географски баланс, така че нези, които приема да работят в централата във Варшава, да не се чувстват санкционирани от коефициента за корекция. Няколко думи за предизвикателствата. успяхме да се здобием с няколко допълнителни работни помещения в сградата, в която работим. До сегашната сграда се откри нова сграда, така че можем да се разширим и да вместим хиляда души и ще останем там, докато се докато бъде довършено новото седалище. Стигам до въпросите, въпроса за коментарите на Сметната палата. Каза се, че има нужда от поразумение по седалището. То беше подписано миналата година и ратифицирано от полските власти и влезе в сила 1 ноември миналата година. И полското правителство прехвърли собствеността върху земята на агенцията. И сега ще се обърнем към бюджетните власти на Европейския съюз, за да се проектира сградата за новата централа. Имаше и някои други коментари от Сметната палата. Благодарение на консултациите с Сметната палата, очакваме, че много от нерешените въпроси ще се а, решат до а, края на годината the... Благодаря. Може би е, сега вие може да отговорите на, на въпроса, а пък се надяваме колегата да слуша вебстрима или да ви гледа от е, някъде. Освен това имаше някои въпроси, хоризонтални въпроси относно работата на е, мрежата, след което заключителни бележки връщаме думата на докладчика. Сега вие. Благодаря, господин председател. Ще отговоря на трите въпроса, които зададе господин Тарант. Първо, баланса на половете в висшето ръководство. Имаме екип от четирима души, два мъже, две жени, не е толкова зле. Мисля, че 40% е процента за топ менеджмента. За всички агенции 64% от служителите са жени, другите са а, мъже. Трудно е да се постигнат навсякъде 50%. Той спомена Брексит и планирането във връзка с Брексит. Да, планираме нашите експерти. 30% от нашите научни експерти са от Обединеното кралство, което е значителен брой и разговаряме с останалите страни членки да видим те дали ще могат да покрият нуждите, освен ако няма споразумение с Обединеното кралство, според което да можем да използваме техните експерти за нашата научна работа, което според мен ще бъде най-доброто решение. 6% от служителите не са ни от Обединеното кралство. Регламента за служителите ще можем да удължим договорите. Имаме кандидати от Обединеното кралство. Изключително важно е споделянето на информация с Агенцията по стандартизация на храните от Обединеното кралство. Много е важно с оглед на безопасността на храните Обединеното кралство да бъде част от системата. И третия въпрос най-сложния, доста подказан достъп до документи да не защитаваме интересите на промишлеността. Какво означава това за нашата прозрачност и за нашата репутация? Въпрос от годин Савама. А, ние изпълняваме европейското законодателство и нямаме право да го нарушаваме. Европейското законодателство задава баланс между прозрачност и защита на, а, на правата на интелектуална собственост. Ние от ЕФС бихме искали да публикуваме всичко, което използваме за нашите научни изследвания, защото това е научния принцип да се публикуват материалите, да се публикуват резултатите и да сме отворени за опровържение и коментари. Но другия въпрос е как да защитим правата на интелектуална собственост. И, за съжаление, законодателя е оставил на ЕФСА да решава дали въпрос е конфиденциален или не. Това не е научен въпрос, това е економически въпрос, въпрос на компетентност, а ние дори нямаме достатъчно познания, за да преценим Както и да е, ние трябва да взимаме тези решения. А, ние сме прозрачни колкото може. Ако парламентът смята, че обществото иска повече прозрачност, ние ще бъдем първите, които ще дадат тази прозрачност, но за целта ни е необходима друга правна рамка. И ние сме в доста неудобната позиция да ни обвинят, че или не сме прозрачни, или че а, нарушаваме правата на интелектуална собственост. Толкова за ЕФС. А, малко, малко ни е времето, може да направите някои заключителни коментари за мрежата. Благодаря. Гос, господин Савама зададе някои трудни въпроси. А, не мога да им отговоря напълно за една минута. Той а, попита дали това упражнение минус 5% беше е, смислено. Аз мисля, че тя ще се покаже на гражданите, че европейските институции също допринасят за економиите, но един подход с всички агенции не е подходящ е, би трябвало да се види дали агенцията изпълнява политиката и тогава да се съкрещава персонал. И го казах и преди малко, когато една агенция използва някакви ресурси, трябва да се прави оценка и на резултатите, които те дава, а не да се гледат само ресурсите, които влизат в агенцията. Относно времето за освобождаване от отговорност, ние чакаме е, аудиторския доклад на Сметната палата, който ще дойде през септември, след което отговаряме на въпроси от страна на докладчика. В момента не знаем как да се справим с е, този е, костелив орех, не знаем как да ускорим процеса. С комисията обсъждаме на техническо равнище следващата многодишна финансова рамка, но не сме напълно включени в политическата дискусия. Бихме искали да бъдем включени повече в тази дискусия като мрежа. Ще спра на това място, господин а, а, председател. Наясно съм, че не отговорих на всички въпроси заради времето. Аз мисля, че колегите ще ви зададат допълнително въпросите си, ако имате. Е, и вие, ако може да въобщите. Дискусията показва, че освобождаването от отговорност е един доста по-широк процес е, и излиза извън рамките на чистия одит от Сметната палата. Аз се радвам, че това е така. Радвам се, че парламента отделя време и, време и внимание да обсъжда въпросите в по-широка светлина. Задачата на Сметната палата също е важна, работа на Сметната палата също е важна, но не покрива всички дейности на агенцията. В тази връзка ще кажа няколко думи за намаляването на служителите с 5%. Мисля, че следващия понеделник е, Комисията по бюджета контрол ще обсъжда този въпрос и моят колега ще дойде на обсъждането. Искам да благодаря мрежата на агенциите и на всички агенции за отличното сътрудничество. Не чух е, кой знае каква критика към сметната палата. Каза се, че ние доста добре си сътрудничим. Очаквам а, с нетърпение това сътрудничество и за в бъдеще. Благодаря на членовете на Комисията по бюджетен контрол за тази задълбочена дискусия по нашия годишен доклад и въпросите на а, агенция. Господин Стас. Госп... Съвсем накратко, господин председател. Аз също искам да благодаря на вашата мрежа, на вашите сътрудници, на господин Ел за чудесното сътрудничество. Това се отнася за всички агенции. През юли се запознахме в Парма и е, тогава аз се запознах с още много други хора, научих и много неща. Нашия доклад трябва до 25 четвъртък да бъде приключен. Аз ще приложа положителен подход към цялата тази тема, защото има смисъл да упражним политически натиск там, където е необходимо, но в частност е, и най-вече да отправим препоръки към мрежите, препоръки, които вие като агенции ще можете да изпълните, тъй като и без това изпълнявате много полезна работа. Благодаря за вниманието. Uh, благодаря, господин Станс. Вие споменахте графика. Колегите ще видят целият график в бюлетина на комисията. Благодаря ви за полезната размяна на мнение. Благодаря за участието на мрежата. Благодаря на агенциите за отличната работа. Приключвам работа по тази точка от дневния ред и преминаваме към точка 5 при закрити врата. За това ще помоля всички, които нямат право да бъдат тук, да